40 депутати. Благодаря за вниманието. Сега преминаваме към гласуването. Процедурен въпрос. Благодаря. На 4 февруари писах на председателя Шут по много важен въпрос. Не съм получил отговор и от колеги с други групи разбирам, че това не е а, и, не е изолиран случай. Може да каже през 751 души дали е получил моето писмо? Първият доклад е на госпожа Язловецка. Yes, okay. No. We'll move to the vote. Presidente, soltanto per ricordare che... Искам само да напомня Шимон Перес се бори за живота си и хубаво е парламентът да му изпрати пожелания за оздравяване. Преминаваме към доклада Язловецка, протокол към споразумението между Европейския съюз и Швейцария. По именно гласуване, моля гласувайте. Край на гласуването. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Не, казва председателят. Приема се. Доклада Шогор. Тристранна социална среща на върха за растеж и развитие по именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Доклада Белет. Технически изисквания за плавателни съдове по вътрешни водни пътища. Проекта се приема в съответствие с, с споразумението между парламента и съвета. Доклада ВАМСДОР, споразумение за економическо партньорство между Европейския съюз и държавите по СИП ЮАОР. По именно гласуване, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. споразумение относно изпълнението а, на Конвенцията относно условията на труд. Благодаря, господин председател. Благодаря и за това, че получих помощ при изготвянето на тази резолюция. Този парламент трябва да заеме позиция в социалния европейски диалог и за това Европейският съюз да играе водеща роля при подобряване на условията на труд за милиони заети в рибарския сектор, така че те да могат е, да се ползват от социална защита, до добро заплащане и също така да могат да ползват законните вре интервали за почивка. Економическата глобализация води до е, все по-голямо ограничаване на правата, поради което ние искаме голямо мнозинство за това споразумение, защото без социални права няма демокрация и се надявам, че вие ще гласувате за това споразумение. Благодаря. Благодаря. Кой е за? против, въздържали се, приема се. Преминаваме към неодавнашни събития в Полша. Най-напред предложение за резолюция от страна на Европа за нациите и свободата. По именно гласуване, моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Преминаваме към предложението на резолюцията от пет политически групи, член трети, в две части. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, приема се.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 Изменение 4 по именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Пето изменение по именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 6 по именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Следващия за, против, въздържали се, приема се.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 против, въздържали се, приема се. То съображение К за, против, въздържали се, приема се. Съображение В. Изменение едно. по именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Предстои първоначалния текст по именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Второ изменение по именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Съображение Z в две части. Първа част за, против, възражали се, приема се. Втора част за, против, възражали се. Според мен трябва да проверим. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Сега резолюцията с поименно гласуване в пълния вид. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Преминаваме към доклада на господин Касталдо. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на докладчите в Сянка за чудесната работа, която извършихме при подготовката на този доклад. Целта му е да се възстанови партньорството му, партньорство с много важен партньор, която следва принципи, ценности, подобни на нашите. Това, този доклад е признание за усилията на тунизийските граждани. Те заслужават Нобелова награда. Благодаря. Преминаваме към гласуване. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, приема се. Член 31 в две части. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, приема се. Член 34 в две части. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, приема се. Член 43 в две части. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, приема се. Член 50 в две части. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част по именно гласуване. Е, откривам гласуването. Закривам гласуването. Приема се. Член 61 в две части. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част електронно гласуване, начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Член 62 в две части. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, приема се. Член 63 за, против, въздържали се, приема се. Член 64 електронно гласуване, начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Съображение М. За, против, въздържали се, приема се цялата резолюция гласуваме електронно. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Феличитър ауторului. Мога да поздравя докладчика. Преминаваме сега към доклада Балаш социален дъмпинг в Европейския съюз. Изменение едно за, против, въздържали се, отхвърля се. Член едно в три части. Е, електронно гласуване. Гласуваме по първата част, начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се втора част. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Трета част. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Член 2 в две части. Електронно гласуване. Гласуваме по първата част. Откривам гласуването. Край на гласуването. Приема се. Втора част. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Член 7, първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, приема се. Член 8 в две части, електронно гласуване. Гласуваме по първата част, начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се Втора част. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Член 11, първа част за. Против, въздържали се. Приема се. Втора част за. Против, въздържали се. Отхвърля се. Нека да проверим чрез електронно гласуване, начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Член 13 в две части. Първа част електронно гласуване. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Втора част. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Член 15. Електронно гласуване. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Член 18 в 6 части, всички чрез електронно гласуване. Първа част, начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Втора част, начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Трета част. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Четвърта част. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Пета част. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Шеста част. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Член 22 в три части чрез електронно гласуване. Първа част начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Втора част начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Трета част. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Член 24 в две части. Първа част за. Против. Въздържали се. Приема се. Втора част за. Против. Въздържали се. Приема се. Член 25 в две части чрез електронно гласуване. Първа част – начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Втора част – начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Член 28 в две части. Електронно гласуване. Първа част. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Втора част. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Член 29 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Член 29, начало на гласуването. Нека да проверим, че с електронно гласуване. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Член 30 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Можем да проверим чрез електронно гласуване. Аз мисля, че ще се получи същото мнозинство, но нека да гласуваме електронно за член 30. Край на гласуването. Отхвърля се. Член 31 в 4 части, чрез електронно гласуване. Първа част, начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се втора част. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Втора част, а трета част, извинете, а, начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Четвърта част. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Член 32 за. Против. Въздържали се. Приема се. Член 35. Електронно гласуване. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Член 37 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Член 44 за. Против. Въздържали се. Нека да проверим, че с електронно гласуване. Гласувайте, моля. Прекратете гласуването. Приема се. 48 член на две части. Първата част за, против, въздържали се, приема се. Ще проверим поименно гласуване. Votul este închis. Прекратете гласуването. Приема се. По втората част. За. Против. Въздържали се. Ще проверим. По именно гласуване. Гласувайте, моля. Votul este închis. Прекратете гласуването. Отхвърля се. 49 член. Поименно гласуване. Гласувайте, моля. Прекратете гласуването. Отхвърля се. 51 член. Поименно гласуване. Гласувайте, моля. Прекратете гласуването. Приема се. 52 член. На пет части, всичките поименно. По първата част. Гласувайте, моля. Прекратете гласуването. Приема се. Втората част. Гласувайте, моля. Прекратете. Приема се третата част. Гласувайте, моля. Прекратете гласуването. Приема се. Четвъртата част. Гласувайте, моля. Прекратете гласуването. Приема се. Петата част. Гласувайте, моля. Прекратете гласуването. Приема се. 53-ти е, член на две части по първата част. За, против, въздържали се. Приема се втората част. По именно гласуване гласувайте, моля. Прекратете гласуването. Отхвърля се. 54 ти член, по именно гласуване. Гласувайте, моля. Прекратете гласуването. Приема се. 56 ти член на две части, по именно гласуване, по първата част гласувайте, моля. Прекратете. Приема се. По втората част. Гласувайте, моля. Прекратете гласуването. Приема се. 57 член по именно гласуване. Гласувайте, моля. Прекратете гласуването. Приема се 59 ти член за, против, въздържали се. Ще трябва да проверим 59 член по именно гласуване. Прекратете гласуването. Приема се. Съображение А на две части. По първата част гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се по втората част. Гласувайте, моля. Прекратете гласуването. Приема се съображение Д на три части по именно гласуване. Извинявайте, казва председателят. Съображение Д на две части. По първата част, номинално гласуване по именно. Прекратете гласуването. Приема се. По втората част, гласувайте, моля. Прекратете гласуването. Приема се. Съображение П на три части по именно гласуване. По първата част гласувайте, моля. Прекратете гласуването. Приема се. Втората част. Гласувайте, моля. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Третата част. Гласувайте, моля. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Съображение АА. За. Против. Въздържали се. Приема се. Съображение А, Д на две части. По именно гласуване. По първата част гласувайте, моля. Прекратете гласуването. Приема се. По втората част гласувайте, моля. Прекратете гласуването. Втората част е приета. И сега по цялата резолюция гласуваме поименно. Гласувайте, моля. Прекратете гласуването. Приема се. Поздравления за господин Балаш. Господин Чернецки. Господин председател, почитаеми дами и господа депутати. господин председател, почитаеми дами и господа депутати. Преди гласуването и по време на е, речта за състоянието на Съюза имаше инциденти. В галерията за дипломатите беше руският посланник в Европейския съюз. Не знам, той има ли право да присъства на този дебат. искам да попитам това редно ли е и дали трябва да става в бъдеще. Поради гласуването аз не, нямах време да дигна очи нагоре и да видя кой е в галерията, но си взимам бележка от вашето изказване. Взимам го за сведение. Още, още две процедурни изказвания. Ето давам името думата на колегата. Господин председател, Аз се говоря за доклада, по който току-що гласувахме. Искам да благодаря на всички, които работиха за чудесната работа. Искам да спомена нещо. Чрез своето гласуване парламентът каза, че искаме социална Европа, сега трябва да изпълним това пожелание. господин Ламсторф. Искам да взема накратко отношение към казаното от господин Червецки. имаме правила. Дипломати от други страни могат да участват в нашите разисквания. Двама дипломати на посолство. Ние сме открит парламент, нищо не крием в нашия дебат и смятам, че е правилно, че руският посланник е успял да проследи оживения дебат в нашия парламент. В неделя има избори в е, Русия, избори за дума и аз мисля, че би било хубаво, ако думата се превърне в толкова оживен парламент, колкото Европейския парламент. Благодаря. Trecem acum, trecem acum la ultimul vot, regulamentul delegat produs... Благодаря. Сега преминаваме към последното гласуване. Делегиран регламент на комисията за допълване на регламент 1286. Е, четири, Колегата Перванш Берес. Благодаря, господин председател. Ние вероятно ще отхвърлим предложението за техническите стандарти, което ни налага Европейската комисия, защото тя не се вслуша в исканията на този парламент. В е, И всъщност ние бихме искали да а, е, отхвърлим а, е, това предложение, а останалите да подкрепим. С Ну. Atunci trecem la vot. Cine este pentru? Има ли възражения или други изказвания? Гласуваме за, против, въздържали се, прието. И сега а, гласуваме за резолюцията като цяло. имаме нужда от мнозинство от 376 депутати, затова предлагам да гласуваме поименно. Прекратете гласуването. Приема се. Благодаря. But if I didn't, they would say, no, no, no. You're... colleagues, we have the explanation to the votes and I would like you, those who would like to go, to do... Колеги, преминаваме към обяснението на гласуването. Моля ви, излезте тихо тези, които напускате, за да може да дадем възможност на колегите да обяснат мотивите си за гласуване. Începem explicațiile la vot și la... Започваме с обясненията на вод. И започваме с обясненията на вод по доклада на господин.